Right. Jean-Paul, are you... Right. No, uh, that, that, that's all right. Um, we've had about seven and a half minutes. Um, добър ден. Изчакахме 7 минути и половина. Академичен толеранс. Павничко ще започна, за да започнем пък някой път е, и на време. Доста е скъсен дневния ни ред тази сутрин. Поради отлагането на определени теми, например, обсъждането на измененията, свързани с годишните четоводни отчети и микрофинансирането. С тези промени приемате ли дневния ред? Няма против. Много ви благодаря. Трябва да одобрим и протокола от заседанието на 2 септември 2009 година. Не виждам да има някой против и за това ги считаме за приети. И сега съобщение на председателя. Както знаете, излъчват ни по интернет. Искам да приветствам нов член, Марта Андресен. Тя е заместник на господин Орести Оброси. Нашия календар за 2010 година е във вашите папки, така както го приехме в нашата комисия миналата седмица и както го обявихме миналата седмица. Искам само да ви припомня, че ще имаме извънредно заседание на нашата комисия в Страсбург на 19 октомври понеделник в 9 часа вечерта. Подробностите ще получите достатъчно рано. Идеята беше да може да получим писмен превод, а не да говорим само по английския текст и да може да имаме още едно заседание за освобождаването при автомобилната индустрия. И така. Преминаваме към обсъждане на доклада на господин Удо Булман по отношение на проектата директива, която променя общата система на данъка върху добавената стойност. Давам думата на докладчика господин Булман. Благодаря, госпожо председател. Тук става дума за консултация Консултация всъщност, консултацията вече се случи в нашия доклад, който приехме единодушно на 8 юли 2008 година от колегата Розати. Това вече е приключено. И в този доклад става дума за ДДС и облагането на с ДДС на доставките на газ, електричество и топлинна и охладителна енергия. Това всичко не е проблем, но става дума и за условията и за правото на а, данъка върху покупката и облагането на данък на парцелите. И тук трябва да изчакаме едно решение на съвета е, което трябва да разшири обхватното си поле и не, с което не се цели хармонизиране на системата на облагане с ТДС, а по-скоро хармонизиране на различни практики на облагане с ТДС. И ние от съвета и комисията бяхме помолени, тъй като това е тъй като има една голям, голямо изменение в този документ, отново да го разгледаме. Предложението от съвета е прекалено обширно, според мен. Тук може, според мен, много и различни а, практики да се приложат при облагането на данък с, на недвижимости. А, Предложението не е много ясно, не е ясно и оценката на въздействието върху вътрешния пазар, за това правя следното предложение. Трябва ни по-ясна представа за разширяването на приложното поле на директивата за недвижимости. Ние искаме да знаем каква е общата дефиниция, как, каква е, за да нямаме различия в националните държави. И на второ място, преди разширяването на приложното поле искаме изследване за оценката на въздействието върху единия пазар. Тоест едно предварително изследване, една предварителна оценка на разширяването на приложното поле, защото ние не искаме да накърним по какъвто и да било начин функционирането на единния пазар. И освен това искаме корективния механизъм да бъде оценен в рамките на, едно, на един определен времеви период, за да избегнем всякакви произволни приложения на механизма. Ето защо нашето предложение е връщане към ясната идея от страна на комисията. Искаме повече правна яснота, повече повече оценка на функционирането на единния пазар, за да избегнем определени конфликти решения на Европейския съд. Очаквам коментар от страна на комисията. И е, така. Никой не се е записал за изказвания, пък и като че ли не виждам а, никой от господата докладчици в сянка. Има ли желащи да вземат думата? Комисията иска думата. Може би да изслушаме първо това. Right, Mr. Demon. Much, Благодаря, госпожо председател. След поясненията, всичко, което мога да кажа е, че искам да благодаря на вашата комисия. Разбира се, ако решите да гласувате по този доклад, искам да благодаря и на докладчика за това, че подкрепи първоначалното предложение на Еврокомисията. Простичко казано, наричаме това предложение техническа директива, защото първоначалното ни идея е беше да оправим някои от подтехническите моменти, които не бяха решени от предишната директива и съответно имайки предвид юриспруденцията на съда, да видим какво може да се направи по отношение на освобождаването или начисленията. И приспадането. Но, като имаме предвид това, тези нови правила за приспадане, това би довело до липса на хармонизация, без да се решават подробности, свързани с прилагането на новите правила, което притеснява комисията. И мисля, че добре, че направихте нови консултации. Става дума за всички видове стоки. Искам да благодаря на докладчика и високо ценим неговия доклад. Искам освен това да ви обърна внимание на един елемент, по който имаме позиция. Става дума за 10А, съображение 10А или 10 прим. Which In our analysis... И така, тук става дума за това да, да се иска от комисията допълнителни а, действия да се предприемат в сферата на политиките, което според а, Европейската комисия, имайки предвид пътя на законотворчество, не би трябвало да бъде записано в съображение на директива. по същество. Настоящем, тук и сега не можем да изпълним вашите очаквания по отношение на бъдещи действия. Не го казвам нито в положителен, нито в отрицателен смисъл. Благодаря и на докладчика, и на членовете на комисията. Ако имате някакви въпроси, разбира се, с удоволствие ще отговорим. Uh, um, Благодаря ви. Обръщам се към докладчика, тъй като никой не е поискал думата. Това, което аз мога да кажа, кажа че в миналото тази комисия винаги се стремяла да създаде по-равнопоставени условия за фирмите в целия Европейски съюз. И това не се отнася само до ДДС, но и до корпоративните данъци като цяло. По време на предишния мандат комисията много ясно изразяваше тази своя позиция, така че ние продължаваме водени от същия. Äh, Благодаря за коментара на комисията. Ние ще продължим обсъжданията в двустранен формат. Искам да кажа само следното. В началото на новия мандат се опитахме да направим да направим една нова версия, да отпечатаме новата версия на документа, но това за съжаление не беше възможно. Благодаря. Yes, thank you. Благодаря ви. Наистина Изглежда странно, че ние толкова бързо отново се захванахме за работа, но много ви благодаря за всичките усилия. Сега преминаваме към следващия доклад, който е... Извинете, може би трябва да се върна малко, извинете. Може би трябва първо да обявя календар. Крайния срок за измененията е 14 октомври, 12 часа на обяд разглеждането на измененията 9 ноември и глав... Е, гласуването ще бъде на 10 ноември и на 1 декември ще бъде гласуването в пленарна зала. Надявам се, че всички сте доволни от този график, който не е особено напрегнат. И сега преминаваме към точка 7, която е годишния доклад на ЕЦБ за 2008. Докладчик е Едвард Шикруна. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че първата точка се отнася до крайните срокове, които са твърде напрегнати. Току-що разбрах, че на 20 октомври трябва да приключа първият проектотекст и 23 октомври е следващата дата, което създава доста голямо напрежение. Процесът започна през април, но поради изборите сега сме изправени пред тази ситуация и не можем да отлагаме, за да може този доклад и други доклади да бъдат публикувани в началото на годината. Разбира се, проведа консултации с ЕЦБ и с секретарията. Имахме няколко срещи. Един проблем е това, е свързан с това, че толкова много неща се случиха от декември 2008 насам, че ще разгледам проблемите в годишния доклад и ще проследя всичко какво се е случило с тях до ден днешен, без да се захващам с нови проблеми, които очевидно ще бъдат отразени в доклада за 2009 година. Ако ми позволите, ще използвам и факта, че докладчика може да внася и оттегли изменения по собствения си доклад. За това аз се ангажирам с това, че ще спазя крайния срок и ако има някакви изменения, ще ги внеса в хода на работата. Добре, благодаря ви. Господин Белц, заповядайте. Вие поискахте думата, нали така? Also ich wollte auch äh, noch mal darauf... Исках още веднъж да кажа, че според мен а, сроковете наистина са много кратки, но за съжаление нямаме друга, друг избор поради изборите. Трябва обаче да приключим през октомври, но друга с негодишния отчет, годишния доклад изглежда много добре. Виждаме, че постепенно се преодолява глобалната финансово економическа криза. Виждаме, че 1,4 милиарда евро са поставени в резерва. И аз съм, с интерес очаквам следващите три седмици на дискусии. Това е от моя страна. I haven't seen anybody else не виждам желаящи да се изкажат. Не виждам и докладчиците в сянка да искат да се изкажат. Да, съгласна съм, че трябва да се придържаме към доста напрегнатия график, защото иначе дори с този график ние имаме само останали две пленарни заседания на 25 марта. Вече получихме съгласие от господин Трише да участва това заседание, е, ще бъде доста неприятно за нас, ако започнем да отлагаме и да протакаме и не приключим работата преди да излезе следващия доклад. Затова, може би, е добре да приемем доклада, особено като имам предвид, че той е добър. Разглеждането на проекта от доклада ще състои на 9 ноември и крайния срок за измененията 13 ноември. Така че, извинете, на 30 ноември, 11 януари ще бъде гласуването в ком... И пленарна, в пленарната зала ще се гласува на 25 март. Благодаря ви. Сега точка 8 от дневния ред втори обмен на мнения по директивата за управителите на альтернативни инвестиционни фондове. Имаме работен документ, подготвен от докладчика. Давам думата на господин Жан-Пол Козес, който е докладчик. Euh, Благодаря, госпожо председател. Тук става дума за втория обмен на мнение – във връзка с фондовете за альтернативни инвестиции и лицата, които ги управляват. Вие имате един работен документ. Тук няма, той не съдържа решение, просто отправни точки за размисъл. Аз няма да представям този работен документ. Вие сигурно сте го прочели за мен е по-интересно да ми кажете, да чуя от вас какви са вашите позиции и какво ще е нашето общо становище по директивата. Ще ви бъда много признателен за всякакви коментари. И така, господин Кленци, иска думата. Благодаря, госпожо председател. Ние доста сме напреднали в нашата работа междувременно от първото, първото, първи обмен на мнение, но естествено не сме и привършили работата си, защото не сме чули доклада на докладчика. Първото, което искам да кажа, е, че при всичкото разбиране на засегнати интереси, когато се налагат разговори, за защита на тези интереси, аз се чувствам някак си под натиск да водим толкова бързо, толкова е, толкова напрегнати разговори. Мисля, че трябва в някакъв момент да сложим точка. Ние сме тези, които трябва да обработим всичко, а хората от съответните браншове ни разказват все едно и също. Освен това, хедж фондовете, които са много важни в този контекст, не са всъщност най-важните. Аз а, погледнах последните статистики и хедж фондовете са само една седма от е, всичките фондове за альтернативни инвестиции. А пък специалните или институционалните фондове са много по-големи, с 45%, а пък фондовете за дялово участие също са доста много на брой. Така че, може би, <clears throat> трябва да апелираме към представителите да не сме прекалено едностранни в нашите размишления. Приложното поле. Миналия път говорихме за приложното поле и наистина е, той, е, то не е съвсем непроблематично, непре, пр, пр, но мисля, че с малко усилия може да направим един добър документ. Аз в началото малко се съмнявах, но смятам, че трябва да направим за тази цел доста промени. Сега документа е така както е, е в момента не е добър за законодателно предложение. Трябва в него да внесем много промени. но мисля, че може да се справим. Първата ми реакция е, че може би да изпратим целият документ на комисията обратно и да я помолим за е, нова разработка. Но въпреки това, това беше първата ми реакция. Смятам обаче, че може да работим с този документ. Що се отнася до прага, 500 е, милиона оборот за микросубектите, е, може би трябва да вземем един друг принцип, принципа на пропорционалността. Сега депозитарите в е, трети страни, това е също много труден проблем. Трябва и върху него да помислим. Според мен, имаме една определена задача като законодателен орган. Когато направим и приемем тази директива, трябва да сме сигурни, че тя съответства на всички останали законодателни актове и директиви. Сега не бива да създаваме една директива, която в някакъв смисъл противоречи на други законодателни актове. Да не говорим пък за, противори... за противоречие. Тоест, трябва да вземем предвид и съществуващата правна основа. Това, което според мен е много важно и това, което на базата на миналия си опит мога да кажа, е, че във всички държави членки съществуват национални режими – И тези режими трябва да също да бъдат взети предвид. Ние не бива да ги премахваме, а пък проблематиката с третите страни ще намерим по-бързо решение за тях, ако оставим тези режими. Сега за третите страни. Според мен целта трябва да е да намерим решение, което от една страна дава възможност, както при Юсец, да създадем един, един печат за качество и е, в областта на фондовете за альтернативни инвестиции. Но ние не трябва да правим от Европа една крепост, т.е. нищо не бива да излиза от Европа навън. Това, което трябва да е нашата цел, е Европа да остане един отворен пазар. И мога да си представя следното. С- създаваме един така да се каже, паспорт за лица и фондове, които имат седалище в Европа. Освен това, оставаме националните режими за ФАИ да съществуват така, както са съществували до сега. Тоест, инвестиции могат да се продават, както и до сега, на базата на националните режими. Но големия въпрос е, който трябва да решим, е какво ще направим с управители, които имат седалище в Европа, които са подчинени на европейското законодателство, но управляват фондове, които са извън Европа, например в Штатите или в Бразилия. Това е критичният въпрос. И тук може да решим проблема по два начина или да кажем е, тези хора няма да получат този паспорт, въпреки че имат седалище в Европа и, по, и, и са под е, силата на националния режим съответен, или пък трябва да намерим някакъв еквивалент на еквивалентен режим на офшорните фондове. Това за мен е отворен въпрос и очаквам предложенията на докладчика да видим в каква посока ще е, вървим. Мисля обаче, че не трябва да имаме преходен период от 3, от 3 години, не трябва да затваряме Европа. Сега за депозитарите. Още миналия път казах, че предпочитам да изчакаме, докато получим послед, послед, конкретното предложение на комисията и изследването на СИСА. А, по отношение на банките, не може институционалните инвеститори, големите инвеститори, да се подчиняват на по-строги изисквания, отколкото на инвеститорите на древно, отколкото инвеститорите на древно, т.е. професионалните инвеститори. В такъв смисъл, ние не трябва да генерираме ем, някакво отношение срещу правители на фондове за альтернативни инвестиции. Ние трябва обаче в същото време, по същия начин, да създадем и правила за функциониране на депозитарите. Е, това беше, знаем, че от миналата си работа, че ще имаме доста проблеми че имаме много рискове. От Мадов знаем, е, че сме изправени пред рискове, но тези рискове трябва да ги погледнем в очите и трябва да имаме коража да ги решим. И накрая контрола и надзора. Ние Именно работим на този въпрос да увеличим надзора върху финансовите пазари в Европа и е, този проблем за надзора също трябва да залегне в предстоящата директива. Благодаря. Thank you, thank you, Благодаря, господин Клинц. Търся други докладчици в сянка. Господин Камъл. Благодаря, госпожо председател. Много се извинявам, че не дойдох самото начало, когато започна от мен на стравището. Дойдох обаче веднага от летището и има колеги, които също са в момента в трафик, идват от летището. А, мисля си, че много от нас тук а, са водили дискусии и с избирателици, и с отделни дружества, които са идвали на срещи с нас, върху които тази директива ще окаже въздействие. Това не са обикновените заподозрени, където говорим с а, хора, които се занимават по веригата с този бизнес, който регулира тази директива. Искам самото начало да съгласа с Марчо по отношение на наказаното на преждоговорившия по отношение най-вече на трети страни. И подход, който минава през други директива. Когато говорим по, с менеджерите, те ни питат по кой режим ще се управляваме. И това е съвсем ясно бе заявено и от председателя на тази комисия. И е казвано и по-рано. Когато говоря с пенсионни фондове, а онзи ден говорих с такива, е един от управителите там ми каза, ние сме от различни политически семейства, т.е. аз не очаквам по никакъв начин да се съгласи той с мен, тъй като той управлява пенсионен фонд на синдикална основа, но той казва, като си помисля за хилядите пенсионери в моя пенсионен фонд, искам да имам достатъчно гъвкавост, за да мога да закупавам фондове или да управлявам такива не само в Европа, но и извън Европа и с, вън Европейския съюз, за да има достатъчно приходи за моите пенсионери, тъй като това са хора, които са влагали пари през целия си живот и сега аз не мога да им кажа, имаме много малък брой фондове, до които имаме достъп, за да имаме достатъчно добра възвръщаемост за вашите пенсии. Освен това, виждам и смисъла на хедж фондовете. Знам, че някои ги смятат за лоша дума, за мръсна дума, но те дават възможност дори при падащ пазар да имаш печалба. Така че, когато се мисли за въздействието на тази директива върху нашите граждани в цяла Европа, трябва да помислим за това и най-вече за пенсионерите. Освен това сме заложили а, е, една бомба, а, е, защото ако се замислите за едно лице, което се ражда днес, то голямата част от децата ни може да живеят и до стотина години. О, не ден бях на един медицински дебат, където се говори за това. Така че трябва а, е, да дадем на управителите на такива фондове възможност да имат най-добра възвръщаемост за своите вложители. Освен това, Говорих и с един хотелиер на Верига. Той ми каза как неговата фирма почти фалира. Той се притеснява за работата си, притеснява се за работата на колегите си. Идва един частен фонд за дялово участие, обръща нещата, спасява ги. Не само спасява фирмата му, но освен това разшири, разширява фирмата му, създава работни места. Това, което ме притеснява е дали в бъдеще това ще може да се случва за такива фирми, които са на ръба на банкрута той казва, че сега е създал верига от ефтини хотели из цяла Европа. Така че всичко това се дължи на тази частна инвеститорска фирма, която обърнала нещата за него. Говорих с доста хора, разбира се, които политически не са от моята цветова окраска. Говорих и с немски колеги по отношение на альтернативната енергия и ветрогенераторите. Те не могат обаче да се обръщат вече към банките, защото банките не дават пари, затова се обръщат към частни капитали за дялово участие, къде са обаче те, те са извън Европа. Защо? Комисията от една страна иска повече инвестиции в зелени технологии, от друга страна обаче той казва, че влага парите а, на дънакоплаците в едни индустрии, които първо замърсяват, второ са на ръба на фалита, като например автомобилната индустрия. За това си мисля, че на нашите зелени предприемачи трябва да дадем възможност да имат достъп до капитали и то много от такъв тип рисков капитал, а и то не само в Европейския съюз, а те всички пък се притесняват дали в бъдеще ще могат да се възползват от такива фондове, които са извън Европейския съюз. Освен това говорих с е, едно лице, което е направил един фонд за инвестиции в африканско образование. Те плащат за училища в Африка, както и на деца, които ходят на училище там. Той казва, моя фонд не е в Европейския съюз. Ще мога ли аз да ви привлека като европейски инвеститори? По предишната им директива ще можете ли да финансирате такъв тип начинания в Африка? Какво ще правим по това? Тоест има въпроси, които не са намерили своя отговор и трябва да направим един подробен анализ. Продължавам нататък. Говорих и с хора от Кайманските острови. А, те казаха, ние много искаме да бъдем различни, искаме да бъдем традиционната карибска страна, която се издържа основно с токи като ром, с банани и така нататък, ние се фокусираме най-вече върху финансови услуги. Това, което ни притеснява, е фактът, че фондове на Кайманските острови са нееквивалентни. А, считате ли, че това трябва да е така сега? Т.е. те да бъдат еквивалентни, а не след 3 години, когато има преходен период. Ще направим ли така, че да има еквивалентно? Защото решихме така или иначе да не вървим по традиционния път, но пък има доста бедни хора тук на Каманските острови. Искаме да ги извадим от бедността. Помогнете ни. Сега по отношение на риска. Когато писах своя докторат, го направих в една наука, която се нарича наука за системите. И на... това е нова дисциплина. Направих системен анализ на тази директива на базата на своят опит и говори се тук постоянно за някакви европейски депозитари. Колко финансови институции в Европейски съюз по настоящата директива, както е написана, ще могат да изпълняват ролята на такъв тип депозитари. Има хора, които казват никой, други казват 4, някои казват 6 и така нататък. Айде да си изберем една цифра, 6, например, депозитара. Ако обаче има нехайство, то тогава те ще, бъдат, ще имат неограничена отговорност. Ще носят, извинете, неограничена отговорност. Тогава какъв е системният риск? Защото трябва да се фокусираме върху него. И не би трябвало да прокарваме една директива, която увеличава системния риск. И да внимаваме какви биха били последствията. Сега преходния период. Още нещо, в което трябва да се вгледаме. Ако отговаряме на критериите сега, защо трябва да чакаме 3 години? Ами съществуващите фондове ще им дадем ли възможности за обратно действие или пък а, фондове, които минават през този период, които са дългосрочни фондове, например 10 годишен период – а, са засегнати от тази директива и от този преходен период. Как ще се справим с тези фондове? Това са въпроси, които виждате засягат всички граждани, всички гласоподаватели и трябва да сме сигурни, че правим правилно. Um, Много ви благодаря. Така дадох думата първо на докладчиците в сянка. Първият ще бъде господин Калман. Благодаря ви. Аз разбрах, че дебатът е насрочен за 11 часа и аз мисля си, че по-добре да се придържаме към предварително обявения график, ако искаме да осигурим качеството на дебата. Това, което е важно за зелените в тази директива е следното. Първо, прагът. В момента прагът води до сериозни рискове за злобикаляне на разпоредбите на директивата. Следователно, има рискове да не можем ефективно да наблюдаваме дейността на хедж фондовете и други фондове. Ние смятаме, че всички фондове трябва да бъдат обхванати от тази директива, що се отнася до праговите стойности. Э, Ние знаем, че ще има специални разпоредби за частните фондове за дялово участие, но не виждаме защо хедж фондовете трябва да бъдат изключени. Следващия сериозен проблем е проблемът с европейския регулатор. Ние сме за това фондовете с европейски паспорт да получават такъв паспорт не от националните органи, но от един европейски орган. Смятаме, че има реална заплаха от това, че фондовете ще си търсят страна, в която ще им е най-удобно и изгодно да работят, вместо да се конкурират помежду си. Това ще намали стандартите и ще подкопае амбициозните цели на тази директива. Така че ние искаме директивата да включва предложението на комисията и онези части от дебата в Европейския парламент, които се отнасят до пакета за новата европейска нормативна уредба. С други думи, ние искаме паспортът да се издава от Европейска агенция. Следващият проблем е участието на заемния капитал или дела на заемния капитал спрямо собствените средства. В момента в директивата няма никакви ограничения на заемните средства, които могат да се използват от хедж фондовете. И ние не сме съгласни с това. Ние смятаме, че трябва да има едно постоянно ограничение за дела на земните средства и не само в условия на криза, но винаги трябва да има такъв предел, за да се предотвратят нови кризи. Определено трябва да има и някакъв срок, 3 или 6 месеца за привеждане в съответствие – но така ли, че трябва да има някакви ограничения? Разбира се, Европейския парламент също ще каже своята дума по този въпрос. Четвърто. Въпрос е за заплащането на висшите ръководни кадри. В тези фондове смятаме, че тази разпоредба трябва да присъства в директивата. Най-малкото трябва да има препоръки, които да отразяват решенията на срещата на групата на 20-те. И трябва да има замразяване на заплащането поне за определен период, за да може да се преоделеят възможните отрицателни последици за инвеститорите. Ние смятаме, че някои от препоръките на групата на 20 трябва да бъдат отразени. И петият най-важен въпрос – е свързан с третите страни. Ние сме за принципа на еквивалентност. Ние, зелените, смятаме, че ако Европейският съюз наистина е в състояние да определи европейско законодателство, което след това, ако щете, се изнася в други страни с цел да се повишат стандартите в тези страни чрез ограничаване на достъпа им до нашите пазари, ако няма еквивалентност в нормите и стандартите, аз смятам, че ние се движим по този начин в правилната посока. Обаче се съмнявам, че Европейската комисия може твърдо да отстоява тази позиция, особено като се отчете потенциалния натиск от подобни трети страни. Те могат да смятат, че тяхната нормативна уредба е еквивалентна на тази в Европейския съюз, което не винаги отговаря на истината. Тоест, доколко Европейската комисия ще може да отстоява тази позиция? Нямам отговор на този въпрос. Също така е важна позицията на съвета. Така че ние сме за запазването на принципа на еквивалентност и дори неговото засилване. По този начин ще имаме повече обективни критерии, които ще ограничат възможностите за тълкуване на това, що е то еквивалентност. Ако правилата няма да са засилени в тази директива, то тогава бихме предложили изцяло да бъде затворен европейския пазар за хедж фондовете и само онези да имат достъп до Европейския съюз, които са базирани в офшорни зони, но които се съобразяват с изискването в Европейския съюз. Това може да противоречи на изискванията на Световната търговска организация. Тя казва, че Европейския съюз може да ограничава достъпа до своя пазар само ако има рискове за систем... ако има системни рискове. Благодаря ви, господин Капман. Смятам, че трябва да отговоря на въпроса за графика. Винаги до сега графикът е бил ориентировачен. И разбира се, в дебата, ако една точка не е особено продължителна, то тогава ние можем да изтеглим напред обсъждането. Много е жалко, че докладчиците в сянка по предишните две точки от дневния ред не присъстваха тук или ако присъстваха не бяха активни и затова това съкрати нашето обсъждане. Може би това не трябва да се възприема като критична бележка, защото показва по-скоро общност на възгледите ни. Надявам се, че членовете на комисията не смятат, че съкратеното време уврежда качеството. Господин Удо Булман, Булман, вие сте следващия в моя списък. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Нашият докладчик в сянка е господин Гъбълс, но искам да успокоя всички законодателството няма да бъде решено при първо четене, а в процеса на работата през следващите седмици на парламента. От името на моята политическа група искам да кажа следното. <clears throat> искам да започна с метафората на затвора, започната от е, колегата Клинц. Естествено, ние не искаме да живеем в затвор, ние живеем в една взаимосвързана економика. И трябва да вземем решение последните точки. Също, е, първо, това е решението на групата на 20-те. Нито един актьор не бива да се изплъзне от регулирането на финансовите пазари. И това означава, че трябва да имаме дефиниция за качеството на нашата работа. Тоест, системните рискове трябва да третираме така, че те да не доведат до една нова криза, каквато имахме през последните години. Тоест всички системни рискове трябва да бъдат взети предвид. Ние дължим това на нашите избиратели. И на второ място, ние не бива да правим крепост, да правим затвор от Европа, а трябва да наложим един качествен стандарт на нашите продукти. И хората, които искат да работят с нас, трябва да отговарят на нашите стандарти. Мисля, че и колегата Камал беше на това мнение защото става дума за стандарти, става дума за добри практики и не става дума за идеология, става дума за прагматичен подход, по който да постигнем тези две цели – качествени стандарти и управление на финансовата система. И така правя своите изводи. Не фондовете, а управителите им – трябва да бъдат регулирани от комисията. И на второ място има прекалено много е, дефиниции от определението за праговете. На трето място трябва да обработим проблема за третите държави. И защото едно добро качество изисква равнопоставеност – на актьорите и тази равнопоставеност не бива да бъде накърнявана чрез приемането на по-лоши качествени стандарти за фондове, които работят извън Европа. И тук трябва да вземем предвид и сигурността на потребителите. Трябва наистина да вземем предвид и проблема за регулирането на външни и вътрешни инвеститори и управители на фондове. Е, освен това, трябва да помислим за активния и пасивен маркетинг. По отношение на пасивния маркетинг не бива да се концентрираме само върху формата. И на последно място трябва да оценим рисковете. Тук става дума за собствения капитал, за ливерича, за поведението на управителите. И освен това не е приемливо, ако задължението за подаване на информация на компетентните органи не се спазва. И това е нещо, за което се застъпва моята политическа група. Ако обаче от бизнеса не се подаде информация, че е, нашите предложения не функционират добре и, и, са, прекале, и, и, и са прекалено е, формулирани в посока равниволовка, ние може да помислим отново. Сега господин Скинър. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика до момента, който е заложил всъщност една рамка Предполагам, Жан Пол, че ще има един наистина балансиран подход към а, тази дискусия и ние ще се опитаме да попълним празнините заедно с теб. Така обаче е ясно да заявим някои неща. Част от а, а, нещата, които са изключително важни и трябва да се подчертаят, вие сте започнали да го правите. Например, депозитарите и оценителите. А, знаем в момента, че има проблеми в Европа, както и офшор а, по начин, по който се регулират, администрират тези фондове и по никакъв начин това не се демонстрира единствено с частните фондове или а, е, с хедж фондовете. Нека да погледнем господин Мейдов, който всъщност остави 1,6 милиарда в а, е, джобовете на френските потребители. Съвсем наскоро Американския конгрес каза, трябва да говорим е, по въпроса Мейдов и аз наистина смятам, че трябва да го направим, за да има някакъв последователен подход към регулирането на тази сфера. И това е така. Трябва да има последователност, която да се използва не само тук, но и други места. Не е нужно само Европа да си подреди а, къщата, но и другите страни трябва да го направят. Сега, що се отнася до трети страни, това е изключително важен въпрос. Пък и не бива да забравяме Факт е, че се появяват постоянно в Европа нови а, струпвания, клъстери, които ще се управляват от администратори, които също ще бъдат а, които а, са близо до регулаторния орган. Искаме обаче да има ясни разграничения на ролите и вие мисля, че Жан-Пол го споменахте за посоката, в която ще развивате доклада си. Освен това, има други въпроси, които споменах от господин Клинц, като например пропорционалността. Да, обсъждахме тази, всички тези неща по отношение на неплатежоспособност 2, обаче не можахме да дефинираме пропорционалността, защото комисията не може да излезе с определение на пропорционалност. Така че, или съразмерност, така че ние трябва да измислим някакво такова определение и трябва малко да се поотдръпнем, да малко време да отделим, за да видим какво имаме предвид под това, защото това ще окаже своето въздействие върху други директиви и други сфери. И когато стигнем до този дебат, в крайна сметка, нека да не попадаме глупаво в капана на това какво е съразмерност или пропорционалност. Разбира се, че има други елементи, които можем да определим, когато стигнем до тях, а не да се опитваме да отбягваме, избягваме такива теми, но е важно да бъдем и последователни в подхода си. Що се отнася до рисковия капитал, частния дялов капитал, аз съм правил план за такъв тип капитал и то наистина влиза тук в нашата тема. Част от институциите, които вече предоставят финансиране за такъв тип рисков капитал, се чудят дали ще могат по настоящия текст да участват, поне както го е заложила комисията. И може би е хубаво да се опитаме да накараме комисията да промени приложното поле, защото има известни последствия, които няма да са планирани, а ще бъдат факт. И е хубаво да помислим по този въпрос и да видим дали Европейската комисия би желала да види в крайна сметка, че не може всичко да се напъха в една ръкавица и трябва да има за всеки отделен подход. Е, иначе ще окажем много лошо въздействие върху рисковия капитал, защото за такива идеи той е единственият двигател. Надявам се дебата да е интересен. Ще има различни становища. Не ми се иска да гледаме така по-отгоре на нещата или пък да гледаме само собствения си двор. Е, важното е да имаме един уместен и навременен регламент. Благодаря, Питър. След това госпожа Езовеска. Благодаря, госпожо председател. Като се въвежда функцията депозитар се въвеждат ограничения на а, такъв тип а, фондове и това е записано в UCITS. И мисля, че трябва да видим дали наистина това е оправдано. Освен това, директивата иска да има независимо оценяване на альтернативните инвестиционни фондове от външен оценител и това не е записано в UCITS. Като имаме предвид компетенциите на надзорния орган, трябва да видим какви са задълженията по отношение на това, което се случва на финансовите пазари. Докладчикът предлага дефинициите да бъдат разширени. Аз съм съгласна с това. Що се отнася до ламфалуси, част от регламентите на второ ниво трябва да бъдат по-общи, като част от първата и да бъдат е, част от съвместното вземане на решение, а не комитологията като процедура за вземане на решение. Благодаря. Следва Катрин Стира. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм стайлер, не стилер. Бих искала да благодаря на докладчика и на преждеговорившите. Смятам, че работният документ е едно добро начало. Бих искала да поставя един въпрос, който до сега не прозвуча. Той е въпрос свързан с инвестициите, инвестиционните фирми. Аз направих това предложение миналия път, но мисля си, че не бях разбрана, защото колегите разбрах, че говоря за инвестиционни банкова, аз говоря за инвестиционни тръстове. Инвестиционните тръстови фирми са популярни в Шотландия от края на 19 век. Важно е да обсъждаме тази директива, без да забравяме за въпросите, които са важни. А това, което е важно е че това, което се подготвя в момента, трябва да отговаря и на структурата на тези инвестиционни тръстови, тръстови фирми. Те се подчиняват изцяло на разпоредбите на другите директиви, свързани с финансовите пазари. Така че трябва да се стремим да не изхвърлим детето заедно с водата и трябва да изберем онези модели, които отговарят на принципите на доброто управление. Трябва да избягваме системните рискове и това означава също да не разрушаваме моделите, доказали, че са модели за добро управление. Много е важно това, което посочи Питър Скинер. И исках отново да подчертая значението на инвестиционните тръстови фирми, защото те бяха объркани от колегите с инвестиционните банки, докато тези фирми са един отделен случай с образец за добро управление. Благодаря. Робърт, правилно ли разбрах, че искате сега да вземете думата или малко по-късно? Тук що пристигнах, така че бих искал малко да изслушам преди да взема думата. Да, извинете. Просто попитах един от докладчиците в сянка, който току-що влезе в залата. Както много от вас знаете, ние малко изнесохме напред това обсъждане, тъй като графикът ни е ориентировачен. Карл Хагланд е следващия списъка. Благодаря, <clears throat> госпожо председател. Искам да кажа, че проследих дебатите и виждам много добре проблемите. От пролета работя на този въпрос. Има определен политически натиск. Франция и други държави биха искали едно бързо регулиране на пазара, за да се избегнат съответните рискове. <clears throat> рискове, които са продукт на днешната финансова и економическа ситуация. Но е, за това съм изненадан, защо толкова прибързано искаме да действаме сега. Хубаво е да си оставим повече време за работа. Не искам да повтарям това, което казаха колегите преди мен, е, господин Кемал и другите, но накратко искам да кажа следното. Протекционизмът в този документ доста, е доста идеологически отцветен. Странно ми е, че комисията е предложила такъв документ. Смята ли някой, че този протекционизъм в този документ ще има предимства, ще донесе предимства за нас в Европа? Не смятам. Но това е във всички случаи резултатът от една пребързана регулация. Това исках да ви кажа. Този протекционизъм е доста идеологически и кой ще плаща в крайна сметка сметката? Това ще са акционерите, инвеститорите. Много неща са заложени тук. Положението в Африка, нашите бъдещи пенсии. Нещата няма да функционират така, както е, се създава представата в документа. Има различни рискове. Не бива да уравновесяваме нещата и да смятаме, че ще имаме един инструмент за всички видове фондове и инвеститори. Трябва да разграничим различните рискове, а не да ги концентрираме. Ако смятаме, че чрез, организ... чрез ограничаване на пазара ще подобрим ситуацията, това мисля, че няма да ни се отдаде. Напротив, ще създадем повече безпокойство след финансовата криза. И така, аз не смятам, че една такава регулация на пазара ще подобри финансовото и економическото състояние. Какво правим ние? Всъщност, ние трябва да намерим вид регулиране, което да обхване причинителите на кризата, защото в крайна сметка публичните средства биват разходвани за преодоляване на кризата. Uh, Госпожа Джури. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря на докладчика за този хубав документ. Това е много добра изходна точка. Две неща искам да кажа тук. Виждам две, два недостатъка, които според мен липсват в документа, но ние трябва да ги вземем предвид. От една страна става дума за различните видове фондове, те не са описани в директивата ПК и ПЦК. Те не са определени като предприятие за колективно инвестиране в, прехвърлили, в прехвърлени ценни книжа. А в държавите членки има определени механизми на регулиране и там, където те не са достатъчно строги, е, там ще се концентрират съответни финансови предприятия, а ние не искаме да постигнем това. На второ място. Мисля, че тази директива няма да предотврати алтернат фондовете за альтернативни инвестиции да привлече различни видове инвеститори. Какво ще се получи? Ще се получи, че частните инвеститори ще започнат да действат много рисково. И мисля, че ние трябва да предотвратим такива рискове и да ги изхвърлим от системата. Карин Бодминко. Да, благодаря ви, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за подготвения работен документ. Успях да прочета документа, но за съжаление пристигнах твърде късно и не чух неговото изказване. Това, което ми прави впечатление в нашето обсъждане е, че Европейската комисия, която обикновено е критикувана, че твърде бавно работи при представяне на законодателството, сега е критикувана за това, че избързва прекалено много. Много е лесно да се критикува тази проектодиректива и аз също имам своите възражения към нея. Но се надявам, че ще възприемем едно конструктивно становище и ще помислим как да подобрим проекто текста. На мен ми е абсолютно ясно, че принципът за това, че ни трябва регулация на хедж фондовете и по-широка регулация са необходими. Смятам, че ние имаме нужда от подобна регулация. Най-важните моменти за мен ще ги формулирам като въпроси. Наистина смятам, че имам нужда от повече информация. Например, какви ще са последиците от внасените от нас изменения? Искам да засегна също така и приложното поле на директивата. Често чуваме, че ще е добре да бъдат изключени фондовете, които функционират само в национален мащаб. Но задавам въпроса, какви ще бъдат последиците? Тази идея звучи добре, но какви ще бъдат въздействията, последиците за нашите цели, които искаме да постигнем? Следващият момент е за третите страни. Много правилно беше посочено докладчика в неговия документ, че това е важен въпрос. Какво означава обаче тази постановка? Ако ние ограничим директивата така, че тя да обхваща само фондовете и управители, които имат седалище в Европа, какви последици ще има това ограничаване? Следващата точка. В документа много правилно се посочват други регламенти директиви, директивата за предприятието за колективно инвестиране, директивата за финансовите пазари. Но мисля си, че трябва да направим една стъпка напред. Това е така, защото управителите на фондовете, които са предприели всички стъпки да получат паспорт по директивата за ПКП, ПК и ПЦК, и не би трябвало да ги караме всеки път да започват от нулата, когато се приеме нова директива и да искат да получават нов паспорт с всичките процедури, които са свързани с даването на подобни документи. Не трябва да натоварваме прекалено фондовете, особено в сегашната ситуация. Смятам, че трябва да внесем много изменения – Бих искал да помоля комисията да отговори на моите въпроси. И още нещо. Прочетох, че шведското председателство ще внесе мащабни изменения към това предложение в съвета. Бих искал да получа текста на тези предложения. И Смятам, че е важно да имаме дебат със съвета и с председателството. Ние трябва да работим и то много с бързи темпове по тази директива, ако искаме да постигнем поставените от нас цели. Благодаря. Али Катаси. Благодаря ви. Аз също много съжалявам, че не успях да изслушам представенето на господин Гозе, защото бях на заседание на друга парламентарна комисия. Дали всички ме чуват добре? Смятам, че положителното е, че всички са съгласни, че при подхода към управителите на АИФ трябва да осъзнаем, че има своя специфика на тази дейност и в глобален мащаб има призиви за по-добра регулация на тези фондове. Въпреки, че много хора казват, че не тези фондове причиниха кризата, не трябва да оставяме бели петна в регулацията на финансовата дейност. Много е важно не само как регулираме, но и по какъв начин предлагаме нормативна уредба. За съжаление, управителите на Альтернативните фондове не възприеха водеща роля при оформянето на нормативната уредба. И това е жалко, защото те много добре познават своя бизнес и знаят как той трябва да бъде управляван по един отговорен начин. Аз работих и преди с господин Гозес по други доклади също така, заедно с него работих по редица триалози. Той е човек, който е отворен за постигане на съгласие, за компромиси. Обаче имам някои притеснения, свързани с приложното поле на тази регулация. Не защото не смятам, че трябва да имаме регулация, обаче се опасявам, че когато имаме твърде широко приложно поле на законодателството, то по дефиниция ние няма да можем достатъчно прецизни в регулацията. Може би е твърде сложно да имаме едно такова по-конкретно законодателство. Но от друга страна, когато имаме широко приложно поле, може да се окаже, че не са обхванати определени конкретни рискове за инвеститорите. Има въпроси свързани с дела на земния капитал. Смятам, че предложението трябва да цели намаляването на бъдещи заплахи за финансовата система. Но, що се отнася до альтернативните инвестиционни фондове в Европа, според мен е добре националните регулатори да определят какъв да е дела на заемния капитал на фирмите, опериращи в техните страни. Мисля си, че наистина трябва да определим какъв трябва да бъде дела, но смятам, че националният регулатор е този, който трябва да определя този дял, защото това са хората, които знаят как протича всекидневната дейност на финансовите институции в техните страни и предизвиква съмнение при мен формулировката при изключителни обстоятелства. Разбира се, ние не искаме законодателството да бъде прекалено всеобхватно и в крайна сметка да не прави нищо. Докладчикът разгледа взаимоотношението между ролята на Европейския борт за системния риск и надзорния орган. Не знам как това се вписва в предложението на комисията. Хареса ми и предложението за задълженията за отчетност. Тук също е много важно да се намери правилния баланс. Не трябва, разбира се, да прекаляваме, защото ако утежним прекалено много задълженията за отчетност, ще предизвикаме отново заплаха от системни рискове, защото ако фондовете се прекомерно заети с отчетност, няма да могат да си вършат същинската работа. Разбира се, тук е важно да имаме нормативна уредба, защото до сега нямаме нормативна уредба в тази сфера. Разбира се, има и директива за ПК и ПЦК и други директиви. Но, разбира се, важно е да осигурим добро взаимодействие, за да имаме добра регулация на финансовата сфера много се радвам, че председателят на нашата комисия по инициатива в тази област, заедно с докладчика, защото когато подготвяме това законодателство, трябва да гарантираме това, че няма да има нежелани странични ефекти. А трябва да се стремим да намалим системните рискове и да възстановим доверието на инвеститорите. Знам, че докладчика и докладчиците в сянка те първи имат да извършат много работа, но аз съм убедена, че те ще извършат много добре. Благодаря ви. Господин Асия Магало, но бих искала да предупредя представителите на съвета, че като приключим дебата, преди да дам думата на докладчика, ще помолим комисията да се изкаже, но ще попитаме съвета дали той би искал да каже нещо. Благодаря, госпожо председател. За съжаление, не присъствах по време на първоначалната презентация на господин Сес. Сигурен съм, че е била изключително интересна. Говорейки на общо, трябва да кажа, че напълно съзнавам, че е задължително да се подсилят регламентите на общността, които да дадат възможност за регулация на такъв тип фондове, които работеха до сега доста свободна среда. И това трябва да стане в максимално кратки срокове. Въпросът е сложен. А, и, освен това, трябва да кажа, че са необходими критерии Независимо дали са свързани с конкуренцията, дали са свързани с общите моменти в отделни сектори. И накрая, съгласен съм с така заложените цели на директивата. Но що се отнася до регулацията, пише, че ФАИ е общо определение и вътре има най-различни видове, подвидове дялово участие, фондове, но ще се прилагат текстовете към всички еднообразно, независимо от това колко са различни. А, и това, което ме безпокои, безпокои всъщност, са определени фондове, които нямат нищо общо с намеренията, които се изразяват в а, настоящата директива и в случая визирам определен вид капиталови фондове, където рисковете са напълно различни по естеството си от рисковете, които съществуват в капиталовите инвестиционни фондове. Така виждаме, че там е необходимо конкретно а, законодателство по въпроса. Има освен това други директиви, които се занимават с тази тематика, но аз искам най-вече да се фокусираме върху прозрачността на капиталните инвестиционно фондове, защото там има същите предпоставки, както и свободните фондове, що се отнася до депозитите и други елементи. Както и приложението което става по същия начин с двата различни вида. Освен това, се говори за нуждата с малко повече внимание да се заложат необходимите предпоставки, особено когато говорим за фондове от трети страни т.е. онези, които са разположени извън Европейския съюз. И още нещо исках да кажа. то е свързано с преходните въпроси по отношение на тези фондове, които се затварят. Извинете, на затворените фондове ще прехвърлим развитието на необходимите норми и правни разпоредби, които да покриват всички видове фондове. No, no las mismas no son de la misma naturaleza. И те имат същия характер и трябва да отчитаме това. Очаквам, че ще успеем да се справим и енергията и интелектуалния капацитет на нашите колеги ще допринесат за успеха. Благодаря ви. Uh, Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Подобно на колегата и на господин Гарсия Магайо, аз пропуснах началото на дебата и представянето на нашия докладчик, но така или иначе изслушах внимателно колегите и бих искал да споделя своите впечатления. Вече 10 години съм член на настоящата комисия и изключително рядко е имало предложение на Европейската комисия, което да е довело до такова широко лобиране. А ние сме в началото. Имам купища документи, писма, постоянно с мен се свързват някакви хора, които да ми, казва, да ми кажат, че са съгласни с предложението, но. И това но наистина означава, че всъщност въобще не я искат тази директива. Аз знам, че е сложна тази тематика и Европейската комисия с това си предложение иска да регламентира много разнообразни фондове по съществото си. Има много конкретни проблеми при всеки един от тях, разбира се, но това, което малко ме безпокои, е, че всеки казва, а ние сме по-различни от останалите, обаче искат всички да бъдат на равна нога с всички останали. Така че няма да е лесно. Имаме поне предложение на Европейската комисия. Бърнахме се към господин Магриви да излезе с едно предложение. Той постоянно казваше е, не, саморегулирането е правилния път, ние настоявахме, той пак така казваше. Ето сега идва един вид е, регулация, която е прекомерна, според мен, в определени сфери. И ние трябва да я ревизираме. Ние сме законодателен орган, подобно на съвета. Знаете, комисията предлага, пък съвета и парламента вземат решение. Така че трябва да си свършим работата. Един от колегите малко по-рано заяви, че на пазарите има голямо безпокойство по този въпрос. Това, което аз мога да ви кажа е, че има много по-голямо безпокойство сред хората, защото да видяха какви бяха последствията от спекулациите, видяха как това се отрази на приходите им, на стандарта им на живот – Следователно си мисля, че нашата цел е следната. Тези хора, които нищо не разбират от финансови механизми, но са жертва на всичко това, да бъдат защитени. Мисля си, е, че трябва да си свършим много добре работата по този въпрос. Един от преждеговорившите заяви, че трябва да се насочим само към онези, които са виновни. Аз лично не разбирам тази терминология. Щом са виновни, трябва съд да ги е обявил за виновни, за да бъдат виновни. Но за да бъде някой осъден, първо трябва да има някакви правила, които да са определени и той да ги е нарушил и след това лицето, което ги е нарушило, да бъде подведено под отговорност. Мисля, че философията, която на 7 ноември 2008 година а, беше цитирана от а, държавните ръководители, беше следната. Нито една финансова институция, нито един пазарен сегмент, нито една а, юрисдикция няма да остане нерегулирана и безнадзорна. За това всички действащи лица на финансовия пазар, които им са важни от системна гледна точка, като например такива фондове за дялово участие, трябва поне да бъдат наглеждани, разбира се, на базата на територията, от която оперират. Но след това пак цитирам държавните правителствени ръководители. Те заявиха, че прозрачността на финансовите операции трябва да се гарантира с една информационна система, която да бъде изчерпателна или поне по-изчерпателна от настоящата и която да гарантира така, щото цели сфери от финансовата дейност да не бъдат оставени неподотчетни. Така че ето това са нашите водещи пътеводни светлини. Трябва да се вглеждаме по-подробно, що се отнася до така нареченото кредитно рамо. Имам тук една, една статия от Кристиан Норие, който е управител на Френската банка, който дава пример за различните нива на този ефект на кредитното рамо, особено когато той се използва в по-сложните фондове или деривативните инструменти. Мога да ви цитирам един пример, който той дава. Той взема един пример с, с един фонд, който има капитал 100. С този капитал те вземат назаем 200. Общо капитал им става 300 единици. Това се инвестира в фонд, който на базата на тези 300 изкарва още 300, което ни дава капитал 600. След това тези 600 се инвестират в а, обезпечен дълг с кредитно рамо 10. Така че експозицията на фонда е 6000 вече. Но първоначалният им капитал е бил 100, не забравяйте. Така че се оказва, че кредитното рамо е 60 пъти капитала. И пак цитирам Кристиан Нуае, с такъв тип а, пирамида на кредитите, а, нещо незначително може да преобърне цялата кола и да се загубят всичките тези а, пари. 2% само риск са необходими. Ето, това са проблемите, пред които сме изправени, както виждате. И всъщност виждате, че такива фондове за дългосрочно управление на фондове, например един от е, фондовете, който за малко да фалира и беше спасен от Централната банка в Нью Йорк, а, с помощта на някои други големи банки, е типичен пример. И той имаше експозиция от 180% от капитала си. Ето ви същината на проблема – и си мисля, че трябва да имаме някаква спирачка, някакви ограничения, иначе нещата излизат извън контрол. Много ви благодаря, господин госпожа Свинберн. Благодаря. Извинявайте, господин Гозес, че не успях да присъствам на вашето представене. За съжаление, попаднах за дръстване по пътя от летището. Имам няколко въпроса и моля за извинения, ако те вече са били поставени. Моите въпроси са свързани с оценка на риска, нещо по което постигнахме в тази комисия съгласие миналия път. Искам да попитам на какъв етап сме доколкото знам, вече е назначена консултантска фирма. Кога очакваме съобщение от нея? Бих искала първо да говоря за рисковия капитал, за което говориха и колегите, например колегата Скинер. В рамките на този документ виждаме, че е важно да има някои документи, отнасящи се за миналите периоди. Обаче докладът за рисковия капитал с докладчик Питър Скинър от 2003 година е много важен. Това е така, защото той се занимава с факта, че в Европа имаме твърде малко рисков капитал. И в момента, когато много е трудно да се получи достъп до банкови услуги, до банково финансиране, има от страна на американските инвеститори едно нежелание да инвестират в Европа поради липса на достатъчен компонент на рисковия капитал. И, и смятам, че не трябва да се ограничава рисковия капитал само до високотехнологичните фирми. Също така, смятам, че сегашният проект документ е направил много голям напредък, обаче искам да подчертая, че по време на преходния период е, частното пускане на пазарите на цените книжа на фондовете е много важно и това трябва да се осигури. Тук се говореше за дела на заемния капитал. Бях доста объркан и има много различни дефиниции на това понятие. Бих предложила тук, че заемния капитал, използван от хедж фондовете, идва не е от други кредитни средства, а от техни собствени кредитни средства. И имаме директива за капиталовите изисквания, по която работихме в тази комисия. Тази директива позволява да се контролира нивото на заемните средства от тези институции. Така че капиталовите изисквания върху първичния брокер или първичния посредник, обикновено това са големи банки, се позволява от е, тези директиви. Мисля си, че се задълбочихме прекалено много подробности, свързани с дела на земния капитал. А това вече е де-факто регламентирано. Също един въпрос пряко към комисията. Разбира се, трябва да се стремим към равнопоставеност. И за това се опасявам, че съвсем различни критерии ще бъдат поставени пред инвестиционните фондове, твърде различни от тези, които се поставят пред банковия сектор, особено от средно ниво в Европа. Ние трябва да мислим за това, че имаме фондове, които действат като самостоятелни звена, самостоятелни фирми – Тоест, трябва да отчетем факта, че имаме независими фондове. И последният проблем непредвидените последици. Аз представлявам Уелс един твърде малък по европейските мащаби регион. Ние имаме една финансова фирма, която финансира средства необходими за освояване на средствата от европейските фондове това включва и програмата Джереми. Наскоро научи, че според сегашната дефиниция на директивата за АИФ, тези, тази фирма, това, тази финансова институция трябва да се регламентира в съответствие с директивата за АИФ, което много ще навреди. Затова трябва да бъдем много внимателни не трябва да обхващаме от тези фирми, които не а, водят до никакви системни рискове. Оле Шмин, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Извинете, и аз закъснях, тъй като полета ми беше отложен, не успях да слушам господин Гозес. Но слушах какво се обсъждаше предишната вечер, така че знам горе-долу какво е казал. Той. Аз. Мисля, че господин Гозес е човек, който осигурява успеха на нашата комисия. Той е един прагматичен човек. Той успява да обедини а, всички въпроси в едно. Смятам, че трябва да осъзнаем, че говорим за глобална економика. Някои казват, че глобалната економика е нещо лошо. Но аз мисля, че глобалната економика до сега е водила до много големи успехи. Това, което обсъждаме в момента, регулация и финансовите инструменти са част от тази глобална економика. Много хора казват, че по-добре бихме живеели без тях, но господин Гозес показва, че не е така. Разбира се, някои хора могат много дълго да говорят колко би бил по-добър живота без финансова регулация и финансови инструменти. Едва ли ще се изненадате, ако ви кажа отново, че не съм привърженик на регулациите. Смятам, е, че самите участници на пазара трябва да вземат по-инициативна роля. Господин Макриви понякога казва, че е подложен на политически тормоз. Приятели, може би вие ще получите точно това, което искате и вече сте го получили де-факто. Защото само две седмици преди изборите всичко това вече беше факт. И след това вие казахте, както каза господин Геобус, че може да се осигури по-добра регулация. Мисля си, че в тази парламентарна комисия ние отговаряме точно за да осигурим по-добра регулация, по-добро законодателство. Когато аз отговарях за директивите ПК и ПЦК 2 и 3, ние говорихме много за хедж фондовете и частните делови инвестиционни фондове. Аз не бях голям привършеник на тези фондове, но се стремях да разбера различните доводи на държавите членки, на Европа, на останалата част на света. Поне аз така подхождам към проблемите. Но, уважаеми господин Гебълс, аз мятам, че много е хубаво това, че се натрупват документи при вас – нашия парламент би трябвало да бъде отворен. И трябва да сме открити към различни доводи. В крайна сметка, точно благодарение на това ще имаме по-добро законодателство. Европейската комисия може би не е имала достатъчно време да работи, но така ли, че ние сме тези, които трябва да извършваме дейността. И много разчитам на господин Голза, и на останалите докладчици в сянка. Разчитам на вас, че ние всички ще бъдем приобщени към вашата работа, както това беше с директивата за платежоспособността. За всяка страна е важно да има добро законодателство. Мога да ви дам много примери от моята страна, но все едно няма да ме слушате. Така че възлагам големи надежди и призовавам всички вас и всички нас да разберем, че ние дължим това на обществото, на пенсионерите, на всички граждани. Затова, госпожо председател, ще кажа, че този график предизвиква моята загрешеност. Разбира се, демокрация трябва да бъде ефективна, разбира се, трябва да бъдем отворени, обаче тези триалози през май аз изобщо не съм привърженик на триалозите. Това е аномалия. Смятам, че ще успеем да постигнем съгласие на второ четен. Толкова ли лошо е това? Това ще направи нещата много по-отворени. Ще имаме малко повече пространство за маневриране, ще имаме няколко месеца допълнително. Смятам, е, че убеждението, че колкото по-бързо се свърши някаква работа, толкова по-добре е за всички, включително и за гражданите, е много погрешно. Изборите са приключили. Поне за нас в Европейския парламент още няма да има скоро избори, затова можем наистина да работим усърдно и без много да бързаме върху едно по-добро законодателство. Господин Гозес, Надявам се, че ще се вслушате в аргументите, дори и в аргументите от малки скандинавски страни, където ние имаме регулирани фондове и нямаме проблеми с частните дялови, инвести... дялови инвестиционни фондове. Ние сме демократични държави. Но дори и социал-демократите, приятелите на господин Георгов, са убедени, че трябва да сме отворени и трябва да отчитаме наличието на нови финансови инструменти, защото те са унези, които осигуряват капитал на Европа. Не трябва да препъваме пазара с повече регулация. Трябва ни повече капитал и не ни трябва протекционизъм. Благодаря ви. You, Благодаря, господин Шмидт. Вики Форд. Благодаря ви много. Извинявам се Извинявам се за това, че не бях тук в началото на дебата. На летището имаше проблеми тази сутрин. Това е изключително важен дебат и много ми се искаше да дойда на време. Много се радвам, обаче, че отделихте допълнително време за този дебат. Наистина, за съжаление, не успяхме да стигнем на време. Приветствам работния документ. Има значителен напредък. Много благодаря на докладчика. Разгледали сте различни детайли, които обсъдихме миналия път. Много се радвам, че ще има изслушване. Изключително важно е да изслушаме хората, върху които това ще окаже въздействие и когато законотворчествуваме да знаем какви са последиците от законите, които прокарваме и мисля, че в случая сме се опитали да се вслушаме в заинтересованите страни, за да видим какви биха могли да бъдат непредвидените последици. Просто не знам дали ще изслушаме достатъчно заинтересовани страни и в реалната економика, и последиците, и извинете, посредниците, за да можем да се опитаме да предвидим последиците. Много се радвам също така на оценката на въздействието, което се прави. Искам да разбера какъв е обхвата на тази оценка, защото част от нас искаха да има такава оценка. Има обаче някои въпроси, които все още не са включени в този работен документ или поне подробно. Може би си спомняте, че миналия път говорих за въздействието върху бизнесите, които се занимават с високи технологии, които по Лисавонския дневен ред са моторите на конкурентноспособната економика, основана на знанието в бъдеще в Европейския съюз. миналия път си говорих с един господин, който има такъв бизнес. Той прави фирмата си преди 12 години и вече е най-голямата, извинете, не най-голямата, втората по големина софтуерна фирма в Европа и между другото ни предоставя софтуер, който използваме всеки ден. Да, той ми обясни колко е трудно сега да има достъп до такъв тип частен рисков капитал в Европа и колко се безпокои като човек, който иска да бъде нещо като модел за такъв тип бизнес в Европа защото това ще има наистина много лошо въздействие върху предприемачите в бъдеще. Тази сутрин получих един документ, в който се пояснява какво означават нашите капиталови изисквания, записани в тази директива, за малките дребни рискови предприемачи, които искат да направят инвестиции в малки предприятия. Ето това е един пример и много се радвам, че ще мога да го предам на докладчика. Както казах, наистина приветствам а, този доклад. И макар, че заделихме отделно време, се питам наистина ли то е достатъчно, за да говорим с този отрасъл, защото това са 2 трилиона долара фондове в а, този отрасъл, както и такива инвестирани в нашата економика. Um... Благодаря. Още седем оратори имам записани. Ще ви кажа имената и след това ще приключим с изказванията. Клънка, е, Санчес, Презейдо, мистер Фио, мистер Ламбъртс, Осма Карас, е, Удо wants to come. Удо също иска да вземе думата накрая, може би по отношение на второто четене. И аз, след това съвета, и след това комисията, и след това отново докладчика. Ако някой не е включен, сега да каже. Благодаря, господин Клюнкер. I can't, I, I have, I have Имам големи проблеми с а, начина по който пише колегата от секретарията. Съжалявам, че грешно произнасям имената. Yeah, ähm, yeah, mal... Благодаря. Най-напред да благодаря за, на, на докладчика за неговата работа и усилия. Ще бъда кратък. Един аспект искам да уточня, който не беше засегнат до момента. А това е именно рисковете, които са в самите фондове. Те, тази директива дали ще допренесе за преодоляване на тези рискове. Защото акумулирането на тези капитали, които представляват тези фондове, са проблеми. Господин Търнър, председателя на Асоциацията на тези фондове, също каза, че тези рискове трябва да бъдат взети предвид затова имаше предложение за облагане на данъци, с данъци на тези фондове. Мисля, че този аспект също трябва да бъде взет предвид. Според мен, в тази директива трябва да се създаде предпоставка за, една, за едно разумно облагане на данъци, е, с, облагане с данъци на тези фондове за альтернативни инвестиции в цяла Европа. Благодаря, господин Санчес Президент. Благодаря. Имаше много изказвания и Трудно е да кажа нещо ново, но всъщност исках да кажа, че един добър надзор, едно добро регулиране ще даде добавена стойност за фондовете за альтернативни инвестиции. Това ще допринесе до надежността на пазара и ще даде един добър мащаб за финансовите операции. Винаги ще има едно минимално регулиране, но трябва да вземем предвид и акумулиращото се от това регулиране. Сега говорихме за рисковете за доброто финансово управление, но имаше и един друг аспект – външните фактори. Ще има представители на сектора, но ще има представители на фондовете за альтернативни инвестиции, които ще кажат, че всъщност риска остава главно при, дънаку... при инвеститорите. И крайна сметка реалните последствия се усещат в економиката, т.е. потребителите. Има последствия за различни браншове, съвсем отдалечени от фондовете, но естествено и самите фондове ще бъдат засегнати. Затова трябва да се опитаме да осъществим една последователност и една устойчивост за развитието и управлението на рисковете при фондовете. И сега одобрението на фондовете това не би трябвало да е просто бюрократичен регистр, трябва наистина да осигурим доброто функциониране на фондовете и подчиняването на фондовете на правилата. Ако даваме европейски паспорт, то тогава наистина трябва да изискваме фондовете да спазват европейския надзор и правила. И то в целия, в целия им аспект. Госпожо председател, благодаря. Най-напред искам да благодаря на господин Гусей за неговата работа. Мисля, че в момента е необходимо да говорим направо, когато става дума за тези различни теми. Дискусията ни е доста напредна, ето защо искам да се спре на някои подробности. Трябва ни една рамка за регулиране, която да е добре балансирана. И според мен, трябва да намерим едно решение за едно по-добро регулиране. На второ място трябва ни международно координиране и информация. Има различни области, които ще са засегнати. И ние не може да си позволим да, сме, да се изправим пред опасността от противоречия в рамките на Европейския съюз. На трето място трябва да видим последствията от развитието на видовете фондове върху вътрешния пазар. Сега някои фондове са много важни за ликвидността, за платежоспособността на предприятията и особено в рамките на международната криза. Това е важно. Кризата още не е преминала. Трябва да видим на къде ще ни е, заведе тя. Господин Гарсия Маркаре каза, че е необходимо да вземем предвид приликите и разликите. И при, в характеристиките на фондовете. И това е много важно. Трябва, специално за нашата комисия, трябва да видим какви инвестиционни структури има, какви са характеристиките на собствения капитал, характеристиките на оценките и на тази база трябва да осигурим капиталите. Освен това, европейската история. Имаме различни новите директиви във връзка с пазарите за финансови инструменти и тук трябва да осигурим съответствието с тези правни инструменти. Искам да пожелая успех на господин Госе с неговата работа. Благодаря, госпожо Ламберт. Заповядайте. Господин Ламберт. Благодаря, госпожо председател. Първо, за рисковия капитал в технологиите. Абсолютно съм съгласен, че в Европа нямаме достатъчно инвестиции под формата на рисков капитал. Това беше и за зелените технологии, и информационните технологии. САЩ значително ни превъзхождат. През 2007 година съотношението между нас и тях беше 4 към 1. И смятам, че дерегулацията създава нови рискове. Имахме рисков капитал в доста слабо регулирана среда. И аз не смятам, че рисковия капитал зависи от наличието липста на регулация. Дори бих смело предположил, че точно защото има възможност да се обърне една фирма към една фирма, която е инвеститор от вида казино. Аз идвам от този сектор и бих искал да обмислите този въпрос, който поставям. Сега, господин Шмидт, за глобализираната економика. Вие определихте глобализираната економика като пълен успех. Да, това е вярно. Стотици милиони хора в Китай, Индия, Бразилия са били изтръгнати от бедността благодарение на глобализираната економика. Но ако имаме финансова продоволствена криза, криза в климата, а ако имаме стотици милиони хора, които са станали още по-бедни, това също въжи и ако те станали още по-бедни, то, то това се дължи на глобализираната економика. Да, ние искаме да има глобализирана економика, но смятам, че тя трябва да бъде предмет на сериозни корекции. Сега, а, дали директивата за капиталови изисквания е достатъчна? А, тя не е достатъчна. Ние трябва да гарантираме, че нашата система е абсолютно защитена и това въжи и за дела на земния капитал. Спомним си, че преди няколко месеца основната загриженост на финансовия сектор беше да се възнаграждават акционерите. Ако уравнявате интересите на акционерите с общи интерес, ще се съглася с вас. Обаче, все пак Нека да не забравяме, че няма пълно съответствие между общото благо, общественото благо и интересите на акционерите. Но ние сме онези, които трябва да мислят за обществения интерес, а не финансови отрасъл. Затова трябва да имаме постоянен диалог не само с финансовата система, но и с нашите избирателите. Вие казахте, че изборите приключиха, но аз не смятам, че това означава, че диалогът с нашите гласоподаватели е приключил. За мен диалога с моите френскоговорящи бългийски гласоподаватели продължава и ще се слушам също толкова в техния глас, колкото и в гласа на представителите на индустрията. Благодаря ви, господин Карас. Госпожо председател, господин докладчик. Искам да кажа, че всички сме щастливи, че господин Козес е докладчик по тази тема. И трябва, мисля, че всички ние трябва да го подкрепим, за да успее в, той в своята работа. Според мен, е, тази директива щеше да бъде необходима дори да нямахме криза. Ето защо тази директива не трябва да я разглеждаме само като последствие на кризата. Защото в такъв случай ще стигнем до крешно заключение по отношение на прагматичната стойност на директивата, дали изобщо има необходимост от нея. На второ място. А пък тук е, много от колегите споменаха американците в дебата, че е, фондовете за инвестиции не са причина за кризата. Ако това е наистина така, то тогава тази директива трябва да е по-трезва и по, с по-широко при, е, поле на приложение. На трето място. При мен идват е, фондове, които казват, ние не смятаме, че сме фондове за альтернативни инвестиции, но ние спадаме в приложеното поле на директивата, защото нашето име е такова, нашето наименование е такова. Сега, моят въпрос е, трябва да помислим името за наименованието на директивата, защото за момента смятаме, че това са фондове не включени в приложеното поле на директивата ПК и ПЦК. И наистина ли един такъв фонд е, альтернатив, е фонд за альтернативни инвестиции? Наистина ли е така? Защото имаме фондове, които е, оперират главно на национално равнище и не, не, нямат трансгранични операции. И тук е въпросът е, правим ли разлика при регулирането на такива фондове? Да или не? И четвърто, до момента е, се говореше за управителите на тези фондове. Според мен трябва да говорим за фондовете, не само за управителите. И имаме различни фондове, които е, е, спадат под тази директива, но дали искаме всички фондове в директивата, е, дали искаме да вземаме предвид техните разлики, техните специфични характеристики, тогава ни трябват правила, които да регулират общите характеристики и такива правила, които да регулират специфичните им характеристики. Дали ще е, прилагаме и вземаме предвид е, саморегулиращите е, механизми в фондовете, дали ще прилагаме принципа на субсидиарност, дали за всички фондове ще въжат определени правила и дали ще имаме специфични правила т.е. да няма уравновиловка между фондовете. И на, тре... на последно място графика. Оли Шмидт, няма защо наистина да се караме за това. Трябва да си свършим работата преди първото четене. Е, преди това няма да може да имаме трилог. Мислим, че ние на първо четене е, вероятно ще помогнем на съвета с неговото становище. Сега трудно е, ще е трудно да се постигне споразумение в съвета. Защото когато ние имаме наше становище и те, когато имат свое становище, тогава може да, да, да говорим в рамките на трилога. Преди това няма да може да се осъществи трилога. Но в крайна сметка може да си проведем първото четене и да не чакаме трилога. Right, I did have a request Mr. Господин Тимазо искаше съвсем накратичко да се изкаже и следва това господин Булман. Eh, Благодаря, господин председател. Само за една секунда искам да посоча нещо. Имаше доста оратори, които искаха повече контрол. Започнаха да ми преминават разни съмнения през главата ми по отношение на происхода на тази криза. Ако сравним банковата криза в края на 19 век и тази в края на 20 век. В края на 19 век не е имало централна банка, обществена публична банка, обществена банка, която трябва да регулира. А днес имаме такива. В края на 19 век, с изключение на САЩ, може би има по-малко банкови кризи преди. Значи, може би можем да кажем, че намесата на държавата всъщност е част от происхода на тази криза. Е, и освен това, публичните банки постоянно спекулират и те са происхода на кризата. Някои централни банки, например, заложиха много изкуствено ниски лихвени проценти, което води до изкуствено разширяване на капитала и изкривява очакванията на бизнеса и по-голяма задлъжнялост. Защита на нашия приятел Оля Шмидт по отношение на част от становищата, които бяха изразени днес за повече регулация трябва да отговорим в крайна сметка, кой ще регулира регулатора, ако той има повече правомощи. Благодаря ви. Господин Булман. Благодаря, госпожо председател. Сега на колегата Оле Шмейт. Е, Оле Шмейт. е, мисля, че ми отправи а, ми отправи обвинение миналия път а, за подкрепата на автомобилната индустрия, но аз не му се сърдя. Мисля, че просто трябва да изхождаме от процедура на съместно вземане на решение с на, на два етапа, на две четения и аз мятам така. Ние трябва сериозно да се отнесеме към задачата си на законодател. И ако господин Карас смята, че може да полуднем на съвета, това е така, но ситуацията се създава именно за това, защото ние се отнесеме много сериозно към нашата работа на две четения, но ние не бива да дава, създаваме впечатление, че сме готови на споразумение още на първо четене. Това няма да ни помогне, няма да помогне и на нашия докладчик, който има много трудна задача. Благодаря. Аз също трябва да дам някои пояснения. Не по отношение на политиката. Първо, започнахме по-рано. Господин Робърт, свършихте ли? Благодаря. Да, започнахме дебата по-рано. Затова някои от родепутати бяха изненадани, тъй като предходните теми бяха по-кратки, отколкото очаквахме. Така че, ако сте изпуснали част от по-ранните изказвания и по-специално от докладците в Сянка и, господин, и изказването господин Булман, на господин Клинц и на господин Камел, например, ще ви изпратим връзката към интернета репозиториума, където можете да изслушате отново на запис техните изказвания. Може да чуете и комисията, и съвета, или пък ако те са пропуснали нещо също. Сега по отношение на, на временността. Смятам, че нашата комисия трябва да работи точно така, по максимално открит начин. На 2 септември се обърнах към вас. Искате ли първо четене? макар че има известни безпокойства по този въпрос. На този етап, като че ли имаше някаква не особено ясно подкрепа, защото комисията трябва да вземе това решение, но може би не е лесно да се вземе решението, докато не стигнем малко по-нататък. Трябва да бъдем открити. В контекста на всичко това искам да припомня на докладчика, че имаме опит с директивата за плащанията и платежните услуги, където отново трябваше да правим изменения, нови е, формулировки, направи го и съвета и затова следването на един документ от три колони беше изключително трудно. Да, вие бяхте докладчик, наистина видяхте колко е трудно. Имаме опит с такъв тип документи, така че знаем какви са проблемите. Освен това, искам да помоля Европейската комисия да ни даде таблица на взаимодействието си с, с всички на взаимодействията, извинете, на тази директива с всички други директиви, защото с а, плана за действие, а, който е свързан с такива директиви, също най-различни други директиви би трябвало да бъдат взети предвид а, платежоспособност, различни видове деривативни инструменти, предприятия за колективни инвестиции, тези свързани с счетоводните услуги, както и за надзорната архитектура. Така че трябва да ни се обясни как точно си взаимодейства тази директива с всички останали. По отношение на оценката на въздействието. Ще имаме две такива оценки на въздействието. Едната ще бъде готова до края на октомври, а другата ще бъде готова до края на ноември ще ви дадем подробности по отношение на техния обхват, но трябваше да работим в рамките на рамковия договор, така че това ограничава докъде можем да отидем, но се опитам да запълним празните петна в документа на комисията. Това е целта ни в крайна сметка. Говорих за интернет, за това също говорих. Така, част от нас сега се връщат от края на МВФ и необходимостта е да се координираме международен план с нещо, за което говорихме с представителите на МВФ. Много ми хареса идеята на господин Клинц да разгледаме една идея за някакъв вид отбелязване на качеството и сега, що се отнася до правните служби на парламента или тези, които помагат на нас в комисията, искаме в Европейската комисия да говори и за Световната търговска организация и условията за реципрочност. Тъй като като разгледахме това в други директиви, включая тази за неплатежоспособност 2, правните съвети бяха следните – да няма селективна реципрочност. Това беше за списъка на комисията, на Европейската комисия. И сега да дам думата евентуално на председателството, след това ще дам думата на Европейската комисия и след това на докладчика. Имаме 15-20 минути общо, така че моля ви Карлота, имате думата. Um, Благодаря. Няма да ви отнемам 15-20 минути. Беше много интересно да слушам днешния дебат. И аз пропуснах началото на дебата, за което съжалявам. На този етап ще кажа само това, което беше посочено от един от депутатите а именно прозрачността на отношенията между парламента и съвета. Ние възнамеряваме да бъдем прозрачни и смятаме в рамките на шведското председателство да финализираме това досие. Ще работим с вас през цялата есен. Искам да ви уверя в това. Документът, подготвен от Господин Гозес беше много интересен. Там има много важни и верни неща. Така че се надявам на успешно сътрудничество с вашата парламентарна комисия. Благодаря ви. Благодаря ви, каза председателката. Дали бихме могли да разпространим след, сред членовете на комисията документа, подготвен от съвета? Да, ние Нямаме никакви проблеми. Това е един документ, който е отворен за обществеността, така че може да го изтеглите от вебсайта. Разбира се, ние можем да ви го изпратим и по електронната почта, но всеки може да го намери в сайта на съвета. Комисията, да, благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с положителните неща. Да, определено имаме нещо общо с голямото мнозинство, <laughs> с, с голяма част от почитаемите депутати, съвета и комисията, а именно това, че и ние пропуснахме началото на дебата. Явно ще гледам изказванията по интернет, както вие предложихте. А, сега по-малко сериозните неща. Смятам, че докладът, подготвен от господин Гозес, определено е напипал най-важните въпроси. Определено този доклад е добра отправна точка за предстоящата дейност по това досие. Ако ми позволите, ще се спра само на два аспекта – по този начин ще се постарая да отговоря и на зададените въпроси, включително и от вас, госпожо председател, за приложното поле. Смятам, че един всеобхватен подход е отличителна характеристика на директивата. И самата комисия смята, че този подход е правилен. Това е така не само по чисто практически съображения, защото иначе би било Невъзможно би било да се дадат правни дефиниции за различни бизнес модели и да се зададат индивидуализирани правила за всички тях. Но по-сериозни са политическите съображения. Според комисията това е по-добрият начин да се спази насоката даден от групата на 20-те, за което тук говориш един от почитаемите депутати. Затова ние смятаме, че приложното поле трябва да бъде максимално широко. Разбира се, убедени сме, че при този подход трябва да има и диференциация – с други думи, трябва да има конкретни норми, отговарящи на конкретни потребности или конкретни бизнес модели. Обаче не трябва да изпадаме в капана, да даваме конкретна дефиниция за всеки конкретен случай. Трябва да работим чрез описание на дейността и основните характеристики на различните модели. Ние възприехме този подход – но както пролича от дебата, може би това не беше достатъчно. Ние положихме усилия да осигурим една диференциация и целта беше да се постигне една обща цел, а именно на това законодателство да бъде ефективно, пропорционално и адекватно. Що се отнася до конкретния аспект за взаимодействието с, друго законодателство на Европейския съюз в финансовата сфера, аз изцяло съзнавам, че може да има риск от припокриване. Ние ще се постараем в максимална степен да избегнем това. Бихме искали да съчетаем в максимална възможна степен вече действащото законодателство с това предложение. И вече оценихме, дадохме оценка на аспекта взаимодействие на предлаганото законодателство с действащото законодателство. За това вече предложихме един документ, който се надявам, че е по-добър от този, който ви обсъждате. Този документ вече е представен на съвета, за да могат колегите от съвета да работят по това досие. Можем да изпратим този документ и на вас. Надявам се, че там ще намерите отговори на много от въпросите, които абсолютно правилно бяха поставени, когато се обсъждаше взаимодействието между предлаганото и действащото законодателство. И отново целта е да се избегне при покриване, но и преследваме основната ни цел е именно да избегнем бели полета или вратички в законодателството. Ще ви изпратим този документ незабавно с надеждата да се запознаете с него и да кажете своето мнение но се надявам, че там ще намерите редица отговори. Що се отнася до архитектурата на надзора, ние смятаме, че на този етап може би е твърде рано да задаваме такива въпроси. Разбира се, ние започнахме вече да обмисляме този въпрос, но като че ли е малко преждевременно да говорим за този въпрос, тъй като комисията току-що внесе своето предложение. Така че, може би това е един въпрос, който е твърде сложно да мислиме на този етап. Обаче разумно е да го отчитаме в по-нататъчните ни дискусии, защото могат да настъпят промени, могат да бъдат създаве, създадени нови агенции с цел решаване на проблеми, които бяха поставени, включително и по време на този дебат. И накрая за третите страни. Разбира се, това е един от много важните аспекти. Разбира се, днес няма да намерим решение, но в рамките на две минути бих искал да кажа какви са целите на комисията в тази сфера. Разбира се, може да има различни мнения, но бих искал да обясня, да обясня че нашата цел изобщо не беше протекционистична. Ние основахме това предложение върху традиционната схема на вътрешния пазар. Може би тя не е много типична за финансовия пазар, но е типична за другите видове пазари, т.е. ние предвиждахме редица правила, норми, задължения за управителите на фирми със седалище в Европейския съюз. Разбира се, това ще има въздействие и върху фондовете на Европейския съюз. Така че пряката цел бяха управители на такива фондове в Европейския съюз. Що се отнася до третите страни, то тук предвиждаме да предоставим достъп на управители на такива фондове до европейския пазар, но при условие, че са спазени условията за еквивалентност. Това е съвсем традиционен подход. Има регламент за управителите на фондовете в Европейския съюз. И разбира се, тези правила би трябвало да въжат за управители и фондове от трети, от трети страни. Разбира се, ние не можем да го направим пряко, но го правим непряко чрез принципа за еквивалентност. Така че целта на комисията европейските и чуждестранните действащи лица и продукти да бъдат равнопоставени. С допълнителния резултат, че и европейските, и чуждите фондове и техните управители ще извлекат полза от такава привилегия на вътрешния пазар, каквато е паспортът. И в момента изпитваме облегчение, защото бяхме нападани заради това и критикувани за това, че предложението ни се смяташе за протекционистично, но с облегчение чухме, че някои смятат, че нашето предложение е троянски кон и прекалено либерално. Така че комисията смята, че благодарение на тези критики, които си противоречат, ние сме доста близо до подходящия баланс. Разбира се, удоволствие ще отговоря на допълнителните ви въпроси и разбира се, още веднъж бих искал да заявя, че ще продължим с удоволствие да работим ефективно и със съвета и с парламента. Ние не искаме да а, иземваме вашите прерогативи, но с удоволствие ще работим в сътрудничество с вас. Ако ми позволите, бихме искали да помолим правната служба да направи уточнение. Мисля, че господин Гозес получи вече електронното съобщение. И така, сега давам думата на докладчика за заключителното слово. Благодаря, госпожо председател. Да, ние тук в парламента е, сме понякога доста емоционални. Но трябва да кажа, че дискусията днес беше доста ползотворна. Всички, т.е. много от моите колеги се изказаха и може би беше хубаво, че започнахме така рано. Моята изходна позиция е, че колегите са си свършили домашното, а, както казах и в началото, аз не исках да повтарям това, което е записано в документа. Колегите са се запознали с него. Сега аз много подробно си записах всичко, което казаха колегите. Благодаря и на моите колеги, докладчиците в Сянка. Те много ми помогнаха също и смятам, че ще успея да отговоря на въпросите, зададени ми от колегите. Господин Шмидт, аз се вслушвам във всичко, което ми се казва. В момента имам доста посещения и оттам също имам много впечатления. Е, имаме обмен на, на мнение, имаме, ще имаме в бъдеще и доклада за оценката на въздействието и смятам, че ще намерим добро решение на тази проблематична и сложна материя. Сега искам да коментирам някои от изказванията на колегите. Има всеобщо е впечатлението, че ни трябват правила. Мисля, че никой няма да мисля, че никой не е на мнение, че трябва да изоставим тази директива. Кохерент, кохерентността и прагматични правила, ефективни правила, това беше една друга ключова дума, която съм си записал. Е, ясно беше, че предложението на комисията трябва да бъде преработено, уточнено и правилата трябва да са разнообразни, защото имаме разнообразни инструменти, които попадат в приложното поле на директивата. Искам да благодаря за изказванията на колегите и на базата на тази концепция ще се опитаме да подобрим текста. Госпожо председател, вие също казахте, ние имаме голям опит в подобряването на текстовете и парламентът би бил много тъжен, ако получавахме перфектни текстове от комисията, тогава нямаше да имаме никаква работа. Така че е хубаво, че в процедурата на посъместно взимане на решение всеки може да допринесе с конструктивни предложения. Много благодаря.